Ladies and gentlemen, good morning once again. Уважаеми госпожи и господа, добър ден отново. Ladies and gentlemen, госпожи и господа, Може ли да започнем работа, да подновим заседанието на комисията? Първата точка от дневния ред за тази сутрин са съобщенията на председателя. Искам да ви информирам първо, за това, че тази сутрин ще се нуждаят от вашите карти за електронно гласуване. Моля, пригответе ги. Второ, искам да ви информирам за решенията, които бяха взети преди малко на заседанието на координаторите. Госпожа Ферара беше определена за докладчик по въпроса за снемането на имунитета на господин Успаскис. Господин Хризобонус беше определен за докладчик по снемането на имунитета на господина Пинто. решихме да проведем съвместно изслушване на Юри и Инта по споразумението за трансатлантическо сътрудничество относно раждането на споровете и арбитража в периода 19-22 януари 2015 и да организираме изслушване само в комисията Юри относно административните процедури в Европейския съюз и Съединените щати в същия ден. решихме да а, запазим посещението на делегацията в Латвия с превод само на латвийски и английски. Това са решенията от заседанието на координаторите. Продължаваме с точка 14 от дневния ред изменение на регламента на съвета 1346 наклонена черта 2000 относно производството по несъстоятелност. Давам думата на докладчика господин Звевка. Благодаря, господин председател. Още веднъж, преди да гласуваме, искам да благодаря на всички за отличното сътрудничество по време на работата по регламента е, въпросите, свързани с производствата по несъстоятелност, е, са трудни. Става дума не само за предприятията, но и за хората, които работят в е, тези предприятия. Затова парламентът се зае с този въпрос, за да гарантира, че ще има правилно отношение към работещите в производството по, в предприятията, обявени в несъстоятелност. Работата с съвета никак не беше лесна, но в тристранния диалог все пак успяхме да постигнем консенсус всички са доволни, че парламента успя да отстои своите позиции. Точно за това благодаря на докладчицата Всянка, благодаря на съвета и комисията. Председателя, има ли коментари? Ако няма, нека да преминем към гласуване. Моля, гласувайте. Everybody has... Гласуваха ли всички? Yep, everybody... Гласуваха ли всички? гласували са двама души повече. A great success yes, and they have too many people. Too many people voting? Uh, Може ли политическите групи да проверят е, кои от техните членове са гласували? Can, can you cancel it and we'll begin from scratch then? Yeah. Uh, so we will, we will try. Нека да гласуваме отново. Моля, гласувайте. Only, uh, according to secretariat, only 20 Секретарията казва, че могат да гласуват само 21 души. Все още гласуват 23, ма очевидно някъде има проблем. There are two, two socialists should not vote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 петиция относно премахването на схемите за рано пенсиониране в Унгария. Ще гласуваме с вдигане на ръка. Кой е за? Против? Въздържали се? Няма. Прието е. Точка 16. Е, гласуването е отложено. Продължаваме с точка 17. Е, до, е, заедно гласуваме с точка от 17 до 23 с електронно. Моля. Моля, гласувайте. Още веднъж гласуват 23 души. Групата на социалистите има двама гласували повече. 8 вместо 6. Still one too many. Three greens now? One green should not vote. Then, then uh, with the greens, everything is okay? С зелените всичко ли е точно? Все още 23-ма са гласувалите. Е, е, НП? The, the, could the one that is not voting, could, could, uh, could he or she take out the card from... Този, който не гласува, може ли да си извади картата от машината за гласуване? Моля, гласувайте сега. Гласувахте ли всички? Приема се. Е, point number 24. Точка 24. Давам думата е, на е, господин Реда, докладчика. Госпожа, извинявайте, Реда. Благодаря ви. Това е е, първата, първото размяна на мнения относно прилагането на директивата, относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права. Ще кажа няколко думи за това какво сме имали предвид е, с е, доклада. Ще изчакам една секунда за тишина.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 Директивата Инфосок беше прията преди 13 години за цел да се хармонизират някои аспекти, свързани с авторското право, най-вече в дигитална среда. В тази връзка искам да поставя следния въпрос. До каква степен тази директива е постигнала хармонизация между законодателството в отделните страни членки и още един въпрос. Необходи ли са други разпоредби, най-вече относно териториалността на авторското право? инструмента, приложен, т.е. тази директива, се оказа успешен в много отношения, въпреки че развитието на технологиите надмина предвижданията на директивата на Инфосок. Днес звучат малко анахронично разпоредбите, касаещи библиотеките, дигитализирания материал, който ползват читателите на територията на библиотеките. Също така в директивата се споменават някои технологии, например CD-ROM, които вече не са съвсем актуални и тъй като развитието на технологиите изпревари написаното в директивата, това може да създаде някои проблеми. Сега, кои са засегнатите групи и какви са техните специфични проблеми? Например, когато става дума за бариери пред прилагането на иновативни услуги, достъпа до обществени домейни, имат трудности с намирането на авторите на материала и в тяхното възнаграждение. С нашия доклад ние целим следното. Що се отнася до графика, аз планирам да ви представя първи проект на доклада в средата на януари. Доста кратко е времето за подготовка, но комисията също е заложила доста амбициозен график по отношение на законодателство, свързано с авторските права. така че дебата може да се очаква около лятото на 2015 година. Е, най-вероятно комисията ще ни информира за адаптирания си график. Във всеки случай обаче тази тема е включена в работните планове на комисията за 2015 година. А, ако искаме да имаме е, време за внасяне на изменения до е, февруари и още едно обсъждане в комисията през последната седмица на февруари ще можем да гласуваме до доклада на 24 март на заседание на Юри и на пленарно заседание през април. Нашия подход е по-широк, да разглеждаме не просто директивата Инфосок, а целият комплекс, свързан с авторските права така че да се види какво е въздействието на всички директиви, които се занимават с авторски права и се надяваме през следващата седмица да можем на тази широка основа да обсъдим предложението за законодателна рамка, което ще дойде от комисията през следващата година. Очаквам с нетърпение дебата с колегите относно сега действащата директива Инфосок. Благодаря ви. Госпожа Ханибол. Благодаря ви много. Благодаря и на вас за, за направения пълен преглед, госпожо Реда. Много е полезно, че се занимаваме с тази тема. Полезно е това, че разглеждаме и начина по който е било прилагано законодателството до тук, защото нещата значително се пременят напоследък и това всъщност е едно от основните предизвикателства, с които се сблъскваме. Защото само за няколко години, от 2001 година насам, както вече казахте, са се променили нещата а, изключително много. по-рано не съществуваха и съобщо таблети, киндали и прочие. също времено, е, в музикалната индустрия нещата са се променили още повече, защото всички вече свалят музика от интернет и все по-малко се купуват дискове. И така. не е лесно да се законодателства при такива бързо променящи се обстоятелства. Именно за това е много полезно да знаем какво се е случило с прилагането на предходното законодателство в тази област, за да имаме яснота и ние как да действаме. Също времено има и някои доста важни принципи, които трябва да спазваме. И за това Именно за това трябва да видим приложението на съществуващата директива и начина по който можем да се придвижим напред. И най-важното е интелектуалната собственост да получава подходящата защита, защото ако не я получава, просто няма да имаме а, а, книгите, филмите, музиката и всичко станало, на което вече така сме свикнали. Ако няма защита за интелектуалните права, авторите просто няма да получават възнаграждение и няма да се занимават с това. Това е. Звучи малко драматично, може би, но, но е така. Именно за това е толкова важна тази тема. Едно от нещата, които госпожа Реда спомена, и което е добре да имаме предвид и за в бъдеще, е териториалното измерение. Този въпрос става а, все по-важен има много разлики от, в различни части на в различните отрасли на културните индустрии. Аудиовизуалните творци имат различни позиции, да кажем, от от други, но дали иначе трябва да защитим интелектуалната собственост. Това е. Благодаря, госпожа Комодини. Благодаря. Като докладчик Сянка от ЕНП очаквам а, а, с нетърпение работата по този доклад. Съгласна съм а, с очертаните от вас основни теми. И е, смятам, че този доклад трябва да се занимае не само с все по-често е, променящите се технологии за достъп до този услуг. И всъщност, честно казано, първи въпрос, който ми дойде в главата, когато разглеждах документацията, беше е, възможно ли е изобщо да създадем право, което да успее по някакъв начин да обхване предстоящите технологически всички е, промени. И така. Разбирам, че научно-развойната дейност ще продължи да върви напред е, и е, то за благото на европейската економика. И именно за това законотворчеството трябва да насърчи частните инвестиции, научно-развойната дейност, да защити автора на идеята, но същевременно услугите да бъдат достъпни за потребителите. И така всички предложения, които правим в този доклад, трябва по някакъв начин да са така формулирани, че да могат да обхванат и евентуални бъдещи технологични развития в областта на информационните технологии. Същевременно трябва да имаме предвид и очакванията на потребителите, защото те също се променят непрекъснато, що се отнася до тези онлайн услуги. И за мен основата, на която трябва да стъпи този доклад е следното. Трябва да се намери равновесието между от една страна стимулирането на научно-развойната дейност и иновациите, т.е. защитата на авторите на идеите, на услугите, на доставчиците на услуги и променящите се отношения и очаквания на потребителите. Това са двете неща, които трябва да се балансират. Това ще е основното в доклада. Очаквам да работим добре. Благодаря. Благодаря, госпожо е, благодаря, господин Кавада. Благодаря, господин председател. Е, съгласна съм с казаното е, от казаното от колегите и по-конкретно госпожа Ханибол. Не трябва да допускаме огромната грешка да смятаме, че въпроса за достъпа до творби предмети на изкуството е по-важен от въпроса за защита на техните автори, на економиката на тяхното създаване. Няма култура без економика на културата, колеги. А, всички си мислим, че е, има и безплатна култура. Да, може би има някои представления на улицата, да кажем, но помислете си, а всъщност ако а, пропуснем да защитим авторите, всъщност отваряме вратите към огромното културно производство на Съединените щати, което просто ще залее нашия пазар. Разбира се, има и възможности за свободен достъп. В останалата част от економиката обаче има ли нещо безплатно? Можете ли да си вземете от някъде картофи, ябълки, <clears throat> портокали без да си платите? Не, така че трябва да има предвид, че тук става дума за е, изграждането на една економика на културата. Имаме европейска култура, имаме европейски култури, различни в различните страни, също времено тези култури трябва да могат да функционират в една европейска економика на културата. И колеги, в последно време все повече се твърди, че всичко трябва да е свободно достъпно. Свободно достъпно, да, но безплатно не. А, не може, например, е, по същия начин, както а, имате достъп до а, а, компютри, можете да си ги купите, но не можете да ги вземете безплатно. И така, трябва да имаме предвид, а, че имаме политическа система на културата. Имаме конкретни права, които са основани на нашите културни принципи и устой. И така, в нашата Европа има две възможности. От една страна, може е, да има голямо мнозинство в подкрепа на напълно свободния достъп, но има и колеги, които смятат, че а, трябва да имаме е, предвид как а, се продава културата а, и кой печели от нея, а, за да не печелят <clears throat> спекулантите, така както е станало с петрола през Втората световна война и така. На европейските пазари трябва да има оценяване на културата и защита на културата. Благодаря. Благодаря, господин Кастер. Заповядайте. Очевидно е, е че модернизирането на авторските права и тяхното регламентиране е от е, централно значение за развитието на економиката. Искам да обърна внимание обаче върху един много важен аспект. В областта на културата имаме четири основни действащи лица. Първо самите творци, второ продуцентите, трето търговците и четвърто потребителите. В момента имаме доминиращо положение на търговците. Точно в това отношение има силни монополи в дигитализираното общество и госпожа Ханибол вече подчерта това. Мисля, че трябва да застъпим гледната точка на творците ние желаем да хармонизираме авторското право, за да засилим позицията на творците, защото те са унези, които създават култура за е, света. Това е централната ни задача е като имаме предвид тази задача, можем да възстановим или да създадем едно, едно балансирано уреждане на нещата за четирите групи действащи лица. Също така трябва да помислим какво ще направим срещу пиратството. Мисля, че авторското право може да бъде инструмент, с който да започнем борба борба на пазара с пиратството. Благодаря ви. Thank you very much, Mrs. Благодаря много, госпожо Гарига. Благодаря, господин председател. Съгласна съм с повечето от нещата, които колегите казаха до тук, но искам да подчертая един важен аспект. Културата по-настоящем не е някаква а, рядко срещана дейност, а, а, изчезващ вид, който трябва да защитаваме, за да може да се е, съхрани националната идентичност. Това е част от економиката. Там се създават работни места, нови работни места. в Европа има развита културна индустрия. Като цяло има добро хармонизиране на пазара, но в интернет нещата са разделени на 28 различни територии. И за това трябва да се предприемат мерки, така че да имаме една обща европейска територия, що се отнася до достъпа до творби по интернет. Тук не говори само за книги и за записи, говори за начина по който се използват творбите за съществуването на ксерокси, таблети и всякакви други машини, на които можем да изкопираме дадена творба или нейното съдържание. И всички тези нови технологии трябва да са свързани, да, да са взети предвид при а, законотворчеството. Затова трябва да се има предвид, че тук не говорим само за авторските права. А, говорим в много по-широк план, говорим за новите технологии. Има закони в областта на авторските права, които се прилагат в държавите членки, но що се отнася до достъпа по интернет, те просто не могат да се прилагат достатъчно добре и за това трябва да се направи нещо, включително чрез информационни кампании. Благодаря господин Мариньо и Епинто. Благодаря господин председател. Е, и аз имам няколко мнения, които искам да споделя с вас тук. Съгласна съм с основната идея, е, основната идея за економиката на културата. Но все пак е, не трябва да се подхожда фундаменталистки към проблема. Нека да опиша нещата има економически ползи, които могат да бъдат извлечени от създаването на творби Петрарха, Бах, Моцарт, Бетовен. Можем да се върнем колкото искаме назад до Древна Гърция, ако щете. Въпросът е да не създадем един нов голям проблем, а именно изкуството да стане стока. Защото така ще се увеличи разстоянието между потребителите и е, творците. Ако се прилагат економически мерки, ако се намали е, достъпа на обществеността до творби, ще се окаже, че е, хубавата музика, хубавите четива са една привилегия за елита. А, интернет ще стане място за масово потребление на масова култура. В крайна сметка, достъпа до всички тези творби създава един нов вид хора, по-култивирани, по-отворени към света – Може да се използва интернет, за да се четат е, е, книги, които по-рано са били недостъпни, защото е, просто не сте имали достатъчно пари да си ги купите. И така, трябва да се намери някакво равновесие. Не съм съгласен с казаното от господин Кавада, че творбите са напълно сравними с плодовете зеленчуците, които си купуваме на пазара. Ако някой иска зеленчуци, да ходи на пазара да си купи. Обаче тук говорим за възможност, докато си седим у дома, да, а, с няколко штраквания на мишката по интернет да добием достъп до много ценни културни творби. Това трансформира цялото човечество, променя а, човешкото същество. И тук трябва да създадем възможности всички хора да имат достъп до а, върви по интернет, защото в миналото само елита е имал достъп до е, ценни твърби на изкуството. Културата трябва да е по-широко достъпна. Не може да си позволим да унищожим тази, е, това ценно развитие а, е, чрез превръщане на културните а, а, на твърбите в продукти. Аз може да искам да слушам Джим Морисън, може да искам да слушам Бетовен, може да искам да слушам Вагнер и да си ги слушам у дома. Добре, може да се наложи да си платя за това. Ще използвам компютъра си. Но, когато се плаща за дадена творба, трябва да е, се има предвид, е, че е, е много важно цялото население на света да има достъп до ценните културни творби, до, до красотата, до културата, до музиката. Благодаря, госпожа Розиер. Пидмон, euh, pour revenir sur cette question euh, de savoir si euh, благодаря, господин председател. Сега, а, е, дали а, е, творбите имат економическа стойност? А, е, дали са а, економически продукт? А, когато говорим за начина по който циркулират творбите, трябва да вземем предвид, че те имат своята економическа стойност. Разбира се, не са напълно сравними с други продукти, но трябва да е но но не може да се смята, че те нямат економическа стойност и а, затова трябва да са напълно достъпни а, и безплатно достъпни за всички. И така. А, всички ние смятаме, че а, политическата, интелектуалната стойност на творбите е висока. Трябва да имаме предвид, че има изключително много творби, които вече са публично достояние и до които достъпа по-настоящем е безплатен. това не са само творби от миналото, процесът напредва и тук в Европа днес имаме шанса да се радваме на изключително активно творчество. Е, същевременно има и посредници, които печелят огромни е, суми от е, осигуряването на достъпа до е, културни продукти. Трябва да се вземе предвид всичко това. Благодаря. Thank you very much. Uh, this was... Благодаря. Това беше последното изказване по моя списък. госпожо Редак, Искам да благодаря на колегите за коментарите. Важно е, според мен, това, което каза госпожа Ханибал, докладчика в сянка, че трябва да има достатъчно стимули за творците, за да продължат да създават нови неща. Радвам се, че този въпрос се обмисля и е добре да имаме достатъчно данни за това, че стимулите работят на базата на изслушванията в нашата комисия. Експертите ни дадоха няколко идеи. Съгласна съм на пълно с господин Кавада и господин Костас които казаха, че трябва да се гарантира достъп до културно съдържание и да се гарантира на достойно възнаграждение. Господин Коста каза, че в много случаи посредниците по веригата имат много по-силни позиции в сравнение с позициите на авторите. Трябва да засилим позицията на авторите и да направим така, че възнагражденията чрез на съответните асоциации стигат обратно до авторите. Трябва да се види доколко прозрачно работят тези асоциации за авторско право и да видим и да улесним процеса на регистрация на турби с авторско право. След това госпожа Комодини от НЕП е, подчерта значението на научните изследвания. Парламентът вече е взел на съответни решения за публикуването с открит достъп в програмата от 2020 година. Тук трябва да направим така, че да гарантираме конкурентно способност на нашите изследователи, за да могат да използват новите данни. Добре е да прегледаме отново директивата за базите данни и да я променим. Съгласна съм, че технологичните промени променят и авторското право. Съгласно комисията, един от големите проблеми е териториалността, която затъмнява прозрачността на системата. Важното е за потребителите в интернет да знаят ясно какво е позволено и какво не е. Хармонизацията на тази уредба е един от начините да се постигне тази цел. Благодаря за първите коментари и в бъдеще ще работим съвместно с колегите. Господин Кавада иска да добави още нещо. Работната група в Страсбург ще има среща по този въпрос. Uh, thank you. Благодаря. Нека да видим точка 25. Госпожа Розиер. Благодаря, господин председател. Ще представя предложението парламента да приеме доклад по своя инициатива за на разширяването на защитата на географските означения за земеделските продукти. В Европейския съюз има много такива продукти, които се базират на традиционни познания и умения. Тези продукти а, са а, част от а, европейското културно наследство това са умения и ноу-хау и качествени продукти. Много чести, често те са жертва на своята известност. И от тук има щети за потребителите, които купуват такива продукти с вярата, че това са традиционни продукти, без обаче това да е така като на происход на продукциите. Има цели предприятия, които се занимават с такива продукти на по-низки цени и по този начин накърняват репутацията на традиционните продукти. Европейският съюз защитава тези продукти от от 1992 година. Затова е необходимо да се познават означенията за происход и да се въведе съответен механизъм за защита на земеделските продукти. Комисията публикува през април 2013 година едно проучване за картографиране на, на този вид продукти, за да се въведе една единна система за защита на традиционните продукти на ниво европейско равнище. Какво казва изследването по този въпрос? Има нужда от специална защита за такъв вид продукти. На територията на целия Европейски съюз защита на търговската марка плюс специалните географски означения. Механизмите, които прилагат държавите членки, са различни. Някои от тях е, са секторни, другите са хоризонтални. Резултатите от защитата са различни. Е, най-често е, в този сектор участват като производители малки предприятия. С защитата получават пазар в други държави членки затова има нужда от европейска рамка за географските означения, които са полезни както за производителите, така и за потребителите. Много е важно да се знае цената на традиционните познания и разходите, които са необходими за производството на такива продукти има възможност по този начин да се поддържа заетостта в съответните географски райони. Географските означения на дават ресурси, които надхвърлят възможностите на отделния производител имат ефект върху туризма и върху съответните селски райони. С една така рамка ще дадем възможност за по-добро обращение на тези продукти на територията на целия Европейски съюз. В Франция имаше едно изследване в текстилната промишленост, и там имаше повече от 25% нужда от защита на производителите. Има нужда от по-голяма проследимост за производството на такива продукти, за да можем да гарантираме качеството, което се претендира. Така ще дадем възможност за по-голям избор на потребителите – ограни... означенията за географски происход всъщност не са на условия за достъп до пазара. Те структурират предлагането като придават съответна стойност на националните, традиционните ресурси. Затова според мен е необходимо да се въведе рамка за защита на географските означения в Европейския съюз, за да продолеем някои от е, проблемните въпроси. Защо има нужда от регистрация? Всъщност регистрацията дава възможност за упражняване на е, географските права и информира потребителите. Има някои административни разходи за съответните предприятия, но важното е, че обаче, че даваме съответните гаранции за потребителите. Самите предприятия поемат инициативата за приемане на продукция с географско значение. Така се увеличава разнообразието на, на традиционните продукти. Трябва да се изгради силна връзка между на, на съответния продукт и географската територия. Накрая в тази система трябва да даде възможност за съчетаване на тези права с други права и само така на равнище Европейския съюз ще можем да защитим традиционните познания и ще има полза за цяла Европа. Ще направя едно сравнение с познати примери от Франция в този сектор се генерират 2,8 пъти повече заетост, ако в сравнение с това, ако оставим тази продукция да идва от други страни. През 2008 година бяха създадени на хиляди работни места в този сектор. Уважаеми колеги, Накрая ще предложа нещо за графика. графика. Докладът трябва да се приеме до края на януари 2015 година, така че ще имате възможност да внесете своите изменения. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Графикът, който споменахте, е доста амбициозен. Нека да започнем дебата, колеги. Има ли желаещи да се изкажат? Не виждам изказвания. Господин Кавада. За да не губя вашето време, господин председател, съвсем накратко. Това е един сектор, който не е достатъчно защитен. Там има достатъчно работни места, има огромни ползи по потребителите, за това съм съгласен с предложените варианти за развитие на това производство. Okay. Thank you very much. Благодаря. Мисля, че а, размяната на мнения по тази точка приключи. Точка 26 е отложена. Има някои неща, които трябва да довършим от вчера. Това са точки 8 и 9. Господин Кавада, докладчика, моля. Съвсем накратко, господин председател, става дума за, на, на, за регистрираните партньорства и за брачната собственост парламентът има консултативна роля по този въпрос. Всъщност съветът взема решението, така че нашата работа е приключена. Съветът обаче прояви интерес към нашето мнение по този въпрос, защото ефектът от уредбата е трансграничен. трябва да има единодушие между 25 държави членки. Защо 25? Защото има противопоставяне от Великобритания, Дания и още една държава, тъй като те не участват в гласуването, но участват в дискусията. Това бяха по-особени неща по това досие. Да, господин Дуда. Szanowny panie przewodniczący, ja chciałem только zwrócić увага и... Благодаря много, господин председател. Исках само да ви обърна внимание на факта, че има много съмнения, свързани с този въпрос в някои държави членки. Принципа на субсидиарност е много важен тук при нас, не навсякъде има регистрирани партньорства. Има страни, в които регистрираните партньорства не са въведени. И така да се създава регламент на ниво Европейски съюз, да се създават правила, по-скоро на ниво Европейски съюз, дори там, където няма такива партньорства, честно казано, е малко спорен въпрос. В Польша Румъния и Италия, парламентите вече реагираха по тази тема. Правителството на моята държава също е направило някои коментари по въпроса. За това бих искал да вземете предвид тази резерва, която изказвам. Положението е парадоксално. Има страни, които не е, призна... нямат такива партньорства, но ще трябва да ги признаят, ако са били създадени в други страни. Госпожа Халтала, заповядайте. Благодаря, господин председател. Моят въпрос е малко по-различен. И може би господин Кава да може да отговори. Агенцията за основните права заявява в своето становище, че има различия в начина по който се третират брачните двойки и регистрираните партньорства, що се отнася до правото им за избор на а, приложимото право. А, и така. А, съветът а, разглежда ли тази тема? А, така че да има яснота и да няма дискриминация. Тоест всички двойки, независимо от това дали са регистрирано партньорство или брак, да имат еднакви права, що се отнася до избора на приложимо право. От името на италианското председателство господин Бруно има думата. Господин председател, не съм много сигурен, че имате информация по темата. Докладът вече е гласуван. Това е. Тоест единственото нещо, което е ново тук е, е становището на съвета. Добър ден на всички. Благодаря много, господин председател, че ми дадохте думата. Дебатът в съвета по италианското председателство се провежда в рамките на две работни групи. Преговорите не са лесни. Става дума за въпроси, които са наистина много спорни и много деликатни. В съвета правим всичко възможно, за да насърчаваме работата по тази тема и сега ще ви кажа докъде сме стигнали. На 4 декември, т.е. в други ден, ще се гласува в съвета. Ще отговоря на въпросите, свързани с дискриминацията. Тези въпроси са взети предвид, що се отнася до регистрираните партньорства и двойките с граждански брак беше взето италианското предложение за текст. Ние направихме такива предложения, които са компромисни. Съществуват и паралелни разпоредби. Има особености, разбира се, при партньорствата без сключен брак. Но сме е, внимавали да избегнем всякаква дискриминация между и да премахнем всякаква дискриминация между двата вида партньорства. Сега, относно до това, кои са компетентните съдилища и приложимото право. А, тук също сме се а, старали да избегнем всякаква дискриминация. Благодаря. Колеги, Ученията по въпроса, свързани с имуществения режим при съпрузи и имуществените последици на регистрираните партньорства са от изключително значение за европейските граждани. С развитието на свободното движение на хора в Европейския съюз все по-голяма става броят на европейците, живеещи в транснационални двойки – в Европа има 16 милиона международни двойки, които са женени или живеят в регистрирано партньорство. Брака или партньорството на поне 650 хиляди от тях се разпадат всяка година. Понастоящем за международните двойки е много трудно да разберат кои са компетентните съдилища и кое е приложимото право към личното им положение и имуществото им. Правилата се различават значително в различните държави и понякога водят до конфликтни ситуации. Засегнатите от делби на общо имущество международни двойки са изправени пред сложни въпроси, по-специално по отношение на приложимото право, избор на съд, признаването на изпълнението на съдебни решения. Правните разлики между 28 държави членки създават предпоставки за търсене на така наречения форум шопинг, най-благоприятната правна система или надпреварата в избор на съд. Не трябва да позволяваме европейските граждани да се изправят пред правна несигурност и да понасят съпътстващите разходи, които поделят имуществото си в случай на развод, раздяла или смърт. Надявам се съветът да обърне внимание на гласуваната от Европейския парламент през 2013 година позиция и да се съобрази с нейните препоръки, най-вече що се отнася до регулаторната сигурност, и яснотата и съгласуваността с други актове на Съюза, по специално с регламента относно наследяването, както и с регламент Брюксел 1. Особено внимание ще обърна на правото на държавите членки, в които института на регистрирано партньорство не съществува, да признават само решението, свързано с имуществените последици на регистрираното партньорство, но не и признаване от тези държави членки на партньорството в основата на имуществените последици, довело до това решение трябва ясно да бъде заявено, че тези държави членки не трябва да са задължени от регламента да създават такъв институт. Благодаря ви. Госпожа Хаутала. Искам а, да се върна към това, което а, казах от съвета. Вие бяхте твърде дискретен, говорейки само за някои е, под теми. Е, мисля, че не трябва да има тайни от тази комисията и смятам, че докладчика господин Кава да е съгласен с това. Представителя на съвет, искате ли да добавите е, някаква информация към това, което казахте? Благодаря, господин председател. Аз казах още в самото начало, че ще се вземе решение по доклада след два дни, ще се направи равносметка, е, ще се обсъдят различните е, позиции, различните предложения. Е, казах, че въпросите са много деликатни и затова искам да изчакаме дебатите в съвета. Господин Мариньо Пинто. Благодаря, господин председател. А, не бях на заседанието вчера. Но мисля, че говорим тук за едно основно човешко право, а именно правото да избира партньора, а, с когато а, иска да а, живее. А, мисля, че е човешко право да се, човек да избира партньора, за когото да се ожене, било той мъж или жена. С различните форми на формално партньорство се създава един комплекс от въпроси. Ако аз искам да създам партньорство с мъж, държавата не може да ми попречи да, да направя това семейното право и режимите са различни в различните страни членки. Различните страни допускат еднополови бракове, други, други не. Значи принципът е следния. Бракът е институция, създаден от човека, а, за да изпълнява определени политически, социални и економически цели. Това може да се промени във всеки един момент, да по своя обхват и своето съдържание. А, когато се казва, че хора от един пол не могат да сключат формално партньорство, това представлява нарушение на тяхно основно човешко право. Брак може да има във всяка една религия, но съдържанието му е различно. В католическата църква брака е таинство. Има религии, които позволяват полигамията е, и така нататък. Но никой не може да отрече е, правото на един мъж или жена е, да избират вида на партньорството, което искат да сключат. Ако въведем тук ограничение, ще ограничим основно човешко право. Е, брачните режими са важни, ние трябва да ги обсъждаме, но трябва също така да ги огледаме от перспективата на нарушението на човешко право. Пак повтарям, бракът е институция създадена от човека и човека може да променя нейния е, е, смисъл, за да защити е, човешките права. това е края на списъка с ораторите. Господин Кавада. Благодаря, господин председател. Благодаря за думата. Поисках от от госпожа Роси поиска известни корекции в текста. Всъщност, очаквах от Италия известен напредък по това досие. след началото на Европейската общност имаме съответни рамки, но се оказва, че след толкова години не сме дали еднакво третиране на нещо, което е изключително важно. Както каза господин Пинто, важното е да дадем едни и същи свободи на гражданите на Европейския съюз. Има някои държави, които се бавят и с неохота подхождат към хармонизацията на право, права. Този начин на процедиране всъщност води към голямо разочарование от ролята на някои правителства и в Европа се появява сериозно безпокойство по този въпрос. Не можем да си позволим да зациклим по този въпрос трябва да се въведе един хармонизиран режим, тъй като това е основно право. Трябва да се преговаря и по системата опт-out. Някои държави използват тази система, за да се освободят от задълженията, които биха се наложили да поемат. Така че към председателството, италианското председателство, моля ви, потикнете онези правителства, които се бавят. Благодаря, господин председател. Искам да отговоря съвсем кратко на това, което каза господин Кавада. Моля, не ме разбирайте погрешно. Съвета направи важна крачка в правилната посока и сме постигнали напредък в сравнение с преди един месец Изготвили сме един компромисен текст, имайки е, предвид проблемите, които имат е, различни държави с е, предложенията. Единодушие в съвета означава, че всички стъпки, които се предприемат, трябва да бъдат решителни, но внимателно обмислени. Ако прибързаме, ще застрашим и поставим под въпрос бъдещето на двете предложения. Има редица разпоредби, които помагат за хармонизирането на разпоредбите на различните страни и членки, например приложимото право и компетентния съд. Опитали сме се да премахнем всякаква дискриминация, всякаква разлика, която се прави между двете групи партньори. Трябва също така обаче да се внимава, че тук става дума само за финансовите споразумения, защото когато се разтрогва един брак или се прекратява едно регистрирано партньорство, тези разпоредби са изключително важни. Искам да ви успокоя, що се отнася до натиска, който се упражнява върху държавите, които за сега се въздържат от мнение. Ние сме упражнили този натиск, представяйки им нашия текст. Ние смятаме, че той е добър и на негова основа може да се работи. Благодаря изчерпахме програмата за тази сутрин а, и ще се съберем отново тук в 3 часа. Благодаря ви за присъствието и участието.